Четени и при моята работа. Благодаря ви. Надявам се, че и в бъдеще ще си сътрудничим. Скъпи колеги, изборът за заместник председатели на Европейския парламент. Що се отнася до тази изборна процедура, предлагам крайният срок за издигането на кандидатури да е днес 18.30 часа. Няма възражения срещу това. Бих искал кандидатите да се явят в зала R00101. Това е помещението на председателството в сградата Луис Вайс. Бих искала там да се подадат, би искал, извинете, там да се подадат кандидатурите. Те ще бъдат предадени на заместник генералния секретар на парламента. С това прекъсваме работа. Ще продължим днес в 19.30 часа.